Good afternoon, ladies and gentlemen. I think we... Мисля, че вече имаме кворум. Това е извънредно заседание. Имаме кворум със сигурност. Благодарим ви, че дойдохте в този понеделник. Зная, че повечето от вас са, са доста заети. Имаме само една точка гласуване. Ако приемате дневния ред, да. Това е съобщение от преводачите. Днес е 21-я ден от началото на нашите протестни действия. Администрацията до момента не е направила никакъв опит за разрешаването на конфликта. Напротив, след 8 месеца разговори с Комитета на персонала, сега генералният секретар твърди още повече позицията си. В резултат на това, на днешното заседание, преводът ще бъде осигурен до 18 часа, както е по програма. Благодарим ви за вниманието. I don't hear anything. Oh, that's it? Okay. Uh, thank... Благодаря ви. Сега можем да преминем към първата точка от дневния ред. Това е гласуване на един доклад. Докладчик е госпожа Томашич. Госпожо Томашич, желаете ли да кажете нещо? Благодаря, госпожо председател. Искам да благодаря на всички, които дойдоха. Някои знаят, че дойдоха специално за това гласуване. Благодаря им. Ние се надяваме да постигнем споразумение своевременно, за да могат да започнат преговорите държавите членки през октомври. Добре, започваме с гласуването. Първо, осмо изменение. Кой е за? против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 7. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Изменение 7. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Изменение 36, 37 и Ample 13. Те са еднакви. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърлят се. Емпол 12 отпада. 38 изменение. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. Изменение 39. Кой е за? Против? въздържали се, отхвърля се. Бюджетна комисия 9, кой е за, против, въздържали се. Нека да проверим електронно. Моля, гласувайте изменение 9 на бюджетната комисия. Край на гласуването. Отхвърля се. С един глас повече. Сега отиваме към Екон 17. Кой е за? Против? Въздържали се? Същата ситуация. Отхвърля се. Искате да проверим ли? Не. Абсолютно същия беше резултата. Продължаваме сега с изменение 40 и МПЛ 14. Кой е за? Против? Въздържали се? Приемат се. Изменение 41 и МПЛ 15 еднакви са. Кой е за? Против? Въздържали се? Приемат се. МПЛ 16. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Екон 1. Кой е за? Против? въздържали се, отхвърля се. Екон 2, кой е за, против, въздържали се, отхвърля се. Екон 3, кой е за, против, въздържали се, отхвърля се. Емпъл 1, кой е за, против, въздържали се, отхвърля се. Екон 4, кой е за, против, против, въздържали се, приема се. Компромис 1. Кой е за, против, въздържали се, приема се. Компромис 2. Кой е за, против, въздържали се, приема се. Компромис 3. Кой е за, против, въздържали се, приема се. Бюджет 3. Кой е за, против, въздържали се, приема се. Заетост 3 за, против, въздържали се, отхвърля се. Емпъл 4, кой е за, против, въздържали се. Нека да проверим електронно. Емпъл 4. Моля, гласувайте. Струваме се, че се отхвърли, но нека да проверим. Край на гласуването. Да, отхвърля се. Абсолютно ясно е. Компромис 4. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Компромис 5. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Изменение 23. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. Изменение 24. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Екон 13. Отпада. Емпъл 7. Кой е за? Против. Въздържали се. Отхвърля се. Изменение трето. За. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение Чет... 26 изменение е отеглено, нали? Гласуваме изменение четвърто. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 28. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. Компромис 6. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Емпъл 9. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Екон 15. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Емпъл 10. Кой е за? против, въздържали се, приема се. Сега окончателно гласуване, поименно начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се поздравления за госпожа Томашич. Сега трябва да гласуваме възлагането на мандат за междуинституционални преговори по именно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Мандатът е одобрен. Благодаря ви много. С това приключихме гласуването. Има ли нещо по точка разни? Няма. В такъв случай благодаря ви. Следващото заседание ще бъде в понеделник на 9 юли след обед. Благодаря ви много. Закривам заседанието. Това беше кратко.